съответни изменения, като на обяд ще гласуваме по този въпрос. Преминаваме към изявление на съвета и на комисията за разширяването и доклада за разширяването за Черна гора. Отново давам думата на господин Ванен от съвета. Honorable members, Commissioner Господин председател, уважаеми членове на парламента, господин комисар Фюле. Позволете ми да призная и приветствам подкрепата оказана от парламента за усилията, предприяти от Черна гора по пътя към членство в Европейския съюз. Приветствам най-вече докладчика Чарлз Данък за това, че продължава със своята ангажираност и положителния си принос. Наблюдава се широка обществена подкрепа за интегрирането на Черна гора в Европейския съюз. Има консенсус на национално ниво сред политическите партии. Това даде възможност на страната да продължи системно работа по реформите. През декември миналата година съветът приветства оценката на Монтенегро Оценката на комисията, извинете, според която Монтенегро е постигнал като цяло задоволителни резултати по отношение на ключовите приоритети за 2010 година. Като се има предвид, че през юни тази година ще започнат преговори за присъединяване, Европейският съвет изиска от съвета да направи проверка на напредъка на Черна гора по отношение на реформите. Основните области са върховенството на закона, основните права, борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Комисията подготвя доклад за изпълнението на реформите, който най-вероятно ще представи през май. Черна гора постигна високо ниво на съответствие с критериите за членство. Тя отбеляза и напредък към установяването осъществяването на пазарна економика, работи и за постигането на критериите по споразумението за стабилизиране и асоцииране. Черна гора участва в редица регионални инициативи, като например процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Черна гора председателства тази структура между 2010 и 2011. Страната активно участва в процеса от Сараево, насочен към намирането на решение за бежанците и вътрешно разселените лица в Черна гора, Босна и Херцеговина, Сърбия и Харватия след конфликта през 90-те. Въпреки това Черна гора все още има какво да направи. Тя трябва да продължи усилията си за реформа, да гарантира пълно прилагане, най-вече по отношение на върховенството на закона. В тази област има особена нужда от напредък, най-вече във връзка с разселените лица, свободата на медиите, антидискриминационните политики и независимостта на съдебната власт. Очакваме заклю... приключването на конституционалната реформа, която ще укрепи независимостта на съдебната система. Напредъкът в борбата срещу корупцията и организираната престъпност също ще бъде от основно значение за напредъка на Черна гора в рамките защита на интеграционния процес. Аз съм уверен, че страната ще напредне във всички тези области, с което ще даде и положителен тласък в разви... към... за развитието на Западните Балкани. Между Прищина и Белград беше постигнато историческо споразумение. На 1 март 2012 година бе взето решение за предоставяне на статут на страна кандидат на Сърбия. Продължава процеса на ратифициране на договора за присъединяване на Круа... Харватия. Всичко това ще отправи и положителен сигнал за Черна гора. Ако реформите в Черна гора продължат със същото темпо, се надявам, че ще можем да започнем преговори за присъединяване през юни. Датското председателство ще си сътрудничи тясно с комисията, за да постигне това. Благодаря, господин Фюле, от името на комисията. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, господин министр. За мен е голямо удоволствие и чест да се обърна към Европейския парламент днес по дебата за резолюцията за доклада за напредъка на Черна гора за 2011 година. Също така искам да изкажа много голяма благодарност и поздравления за докладчикът господин Чарлз Танок за отличния му доклад. Решението на Европейският съвет от декември признава по един справедлив начин прогреса на страната от 5, в периода на 5 години след независимостта. И особено след като тя получи статут на страна кандидатка. Това е решение отвори вратата за начало на преговорите за присъединяване. Ключов е, елемент от този успех е решимостта на властите на Черна гора да провеждат амбициозни реформи с ангажимент на парламента, на гражданското общество, опозицията и медиите – Съществува национален, широк национален консенсус за присъединяването на страната в Европейския съвет и това е огромно предимство за Черна гора, защото това ще улесни напредъка на страната. Аз се срещнах с министър-председателя доктор Лукчиш миналата година. Той е решен да продължава с процесите на реформи, да се търси е, прогрес в е, програмата за постигане на европейските критерии. Също така съм много окоръжен от е, общото ни мнение, че началото на преговорите за присъединяване не е край на един процес, а всъщност началото на един дълъг път. Както се признава в доклада на господин Танов, Черна гора е постигнала много съществен напредък, но трябва да положи още усилия в областта на закон... законовата държава, борбата срещу корупция и организираната престъпност. И има постижения по отношение на осъждания на представители на организираната престъпност, на корупция, на дела по корупция на високи нива, но всички случаи, за които се говори, трябва да бъдат е, допълнително разследвани. Ние сме наясно колко важно е подобни е, въпроси да се решават възможно най-рано в процеса на присъединяване. Новия подход към е, глави 23 по съдебната система и глава 24 за свобода и сигурност е, ще даде възможност те да бъдат отворени по-рано, за да има Черна гора достатъчно време да постигне е, ясен напредък в борбата срещу организираната престъпност и корупцията. В момента първата фаза от прегледа на глава 24 е в ход, а прегледа на глава 23 бе проведен в началото на тази седмица. Друг е, важен момент за Черна гора е приключването на конституционалната реформа е, в е, духа на препоръките на Комисията от Виена, в дух на консенсус и конструктивен диалог с опозицията. Това ще даде гаранции за независимост на съдебната система. изпълнението на европейските стандарти за защита на правата на човека и на младсинствата също е много важно, особено свободата на изразяване и борбата с дискриминация. Атаката срещу един разследващ журналист е напълно неприемлива и трябва да бъде разследвана. Както трябва да бъдат разследвани и други случаи на насилие и вандализъм срещу медиите. Също така трябва да се засили политиката за борба с дискриминация, особено равнопоставеността на половете и защита на правата на младсинствата. Трябва да се е, увеличат усилията за регистриране на вътрешно разселените лица. Отговорността за справяне с тези проблеми всъщност е в ръцете на Черна гора – и е, капацитета на тази страна да поддържа темпа на реформите. Комисията ще продължи да подкрепа Черна гора в усилията и, е, и пътя и към Европейския съюз посредством и финансова и експертна помощ. Благодаря. Господин Танок, имате думата. Черна гора като страна кандидат е, мисля, че е съвсем ясна, що се отнася до мониторинга а, в предприсъединителния процес. И в случая малките неща са красиви. Черна гора работи много усилене, е, за да може да постигне е, резултати по седемте приоритета. Подобряване работата на парламента, изборите, професионализъм на администрацията на Черна гора, независимост на съдебната система, борба с корупцията, с организираната престъпност, гарантиране на медийна свобода и сътрудничество в гражданското общество. Черна гора бе приета също така в СТО през декември миналата година и присъединяването към СТО ще подпомогне страната в изграждането на динамична и конкурентна съвременна економика. Това показва интеграцията на Черна гора в световната економика. Копенхагенските критерии, които включват междуетнически, междуполови отношения, репатриация на, репатриране, извинете, на изм вътрешно разселени лица и много други а, са изпълнени изключително красива страна и за това туризма играе основна роля в нейната економика. Защитата на околната среда срещу изграждането на огромни тецове е основен национален приоритет за страната. Настоящата ми резолюция за напредъка на Черна гора също се съсредоточава и върху економиката. Трябва да се освободи страната от прекомерната бюрокрация. Това ще насърчи развитието на бизнеса, преките чуждестранни инвестиции, и Черна гора също така е много добра в регионалното сътрудничество със своите съседи. Тя е, приключи своите спорове относно границата с Харватия и е водеща в борбата с организираната престъпност в един район, където има прекалено много такава. Миналата година те приключиха двустранни договори с Сърбия, Македония и Харватия за екстрадиране. И в резюме Черна горе е една добра новина. Надяваме се преговорите да започнат юни 2012 година за присъединяване на страната към Съюза. Благодаря, господин Мичел има думата. Господин председател, благодаря. Благодаря и на Чарлз Танък за доклада. Понякога си мисля, че когато се връщаме назад в историята, трябва да мислим не само за економическите сътресения, които бяха предизвикани от войната в региона. И сега, 10 години по-късно, предстои Черна гора или говорим за това, че Черна гора може да се присъедини към Европейския съюз. Това е чудесно. Именно това е целта на Европа. За това бе създаден Европейският съюз. Приветствам Черна гора за напредъка, който е постигнала до момента. Европейският съюз е отворен за всяка една европейска страна, в която има демократични структури и която може да поеме отговорностите, свързани с членството. Наблягам на това, тъй като по-малките страни имат проблеми. Трябва да настъпи момент, в който да се спрем върху институционалния въпрос. Можем ли да продължим да се разширяваме до безкрайност? Може ли да се създаде комисия, в която постоянно да се увеличава броят на комисарите? Със сигурност институционалният проблем е включен в някоя програма, но нека го разглеждаме така, че да се постигне равенство между всички държави, по-малките и по-големите. Нека не оставяме по-големите държави да доминират процеса. Доволен съм, че примерът на Черна гора явно показва, че се спазват основополагащите принципи на Европейския съюз, а именно установяването на стабилност, мир и единение на европейския континент. Председателят, благодаря. Явно не ни работи хронометърът. Следващият оратор, господин Ферм. Ще си гледам часовника. Добре, надявах се, че ще мога да говоря до безкрая, ама явно няма да стане. Благодаря на господин Танък. Той постигна много голямо съгласие за доклада, което е много важно. Много е добре, че Европейския съюз започва преговори с Черна гора. Това изпраща и много сериозно послание към целия регион на Западните Балкани. Важно е страните да бъдат е, оценявани по собствените си постижения и резолюцията казва това много ясно. Черна гора трябва да бъде похвалена за конструктивната и роля и за приноса и в е, отношенията в Западните Балкани. Те спазват основни и имат усилия за изпълнение на основните критерии и цели, зададени от комисията, но има още много какво да се извършва. Трябва да има политическа воля за борба с корупцията, с организираната престъпност, правата на мълцинствата – но процесът на присъединяване не е постижение само на правителството. Цялата страна трябва да се организира в тази дух, трябва да има свобода на медиите, трябва да се работи с профсъюзите. Аз лично призовавам Черна гора да се решат и въпросите с заплахите и нападенията срещу журналисти. Също разнопоставеността на половете. И в този въпрос има какво да се направи. Е, жените не са изобщо представени в е, обществото там. Аз е, очаквам с радост влизането на Черна гора в Европейския съюз, защото когато веднъж ще изпълнят критериите, вече и ние трябва да работим по програмите, за партньорство и асоцииране, за да могат по-лесно подобни страни да се пригодят. Господин има думата. Мислех си, че вие като либерал, господин председателю, ще спрете часовника, за да имаме повече време за изказвания. Но нищо. Благодаря на господин Танък, докладчика, за отличното сътрудничество. Искам да благодаря също така и на всички останали, т.е. на всичко докладчици в сянка за тяхното сътрудничество. Новините за Черна гора са добри. Започват преговорите в началото на юни или юли. Черна гора е готова. Има съгласие и в обществото. Всички искат да се присъединят към Европейския съюз. Друг положителен факт е, че Черна гора започва с една от най-трудните глави. Това е глава 23. В Черна гора протекоха изключително сложни реформи. Съдебна реформа, борбата с корупцията, институциите за борба с нея. Много от депутатите преди мен го споменаха. Искам да спомена също така и ролята на Черна гора в регионалното сътрудничество. И аз и докладчикът сме убедени, че решението да се предаде съответния въпрос на съда в Хага е положително. Приветстваме усилията на правителството за гарантиране свободата на медиите, на изразяването, пред спиране на всички нападения срещу журналистите и гарантиране на толерантност към всички малцинства в обществото. Част от тези въпроси са нови за черногорското общество, но те са изключително важни. Важно е тази малка, но изключително красива страна да тръгне по пътя си към присъединяване към Европейския съюз. Благодаря. Работи отново часовника госпожа Луначек. Минута и половина. Thank you, President. Благодаря, господин председател, господин комисар, господин Вамен, колеги. Позволете ми също от името на групата на Зелените да поздравя господин Танък за конструктивното сътрудничество, насочено към постигане на компромиси. От името на нашата група приветствам и ясната подкрепа, която парламентът утре ще окаже за започването на преговори от страна на Европейския съюз с Черна гора. Това е една важна стъпка, с която ще запазим темпото, което установихме по отношение на Сърбия и Косово. Да, Черна гора е готова. Черна гора се справя доста добре. Много от измененията, които внесохме, бяха приети в съответните парламентарни комисии, което е чудесно, но все още има един много сериозен проблем в Черна гора. Това е проблемът с корупцията, за който говориха няколко колеги. Има корупция най-вече в процеса на приватизация на големи дружества, например телекомуникационни дружества или електрически компании. Правителството наистина трябва да работи за справянето с този проблем. Не става дума за изолирани случаи. Правителството трябва да активизира усилията си за борба с корупцията и за осигуряване на свобода на медиите. Закона за политическите партии. Прилагането на този закон е прерогатив вменен най-вече на избирателната комисия, а нейните членове са представители на политическите партии. Не може тази, пар... тази комисия да прилага закон за финансиране на политическите партии. Няколко думи за общността ЛГБТ. Постигнате напредък в Черна гора. Предприяти са няколко регионални инициативи. Наскоро бе проведена регионална конференция за тази общност с представители на Сърбия, Косово и Харватия. Това според мен бе една положителна стъпка. Благодаря, господин Хунтис. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Много колеги са за присъединяването на тази страна. Ние също. Населението явно също го иска, така че всичко изглежда добре. Смятаме обаче, че този процес на присъединяване, пътя на водене на преговори, трябва да бъде една възможност да се разрешат економическите проблеми, нарушенията правата на човека в страната. Докладът от тази гледна точка говори за правовата държава, за борбата с криминалността, организираната престъпност, корупцията. Има обаче два момента, които като че ли са доста по-трудни, що се отнася до Черна гора. И за това казах, че по принцип сме съгласни. Не сме съгласни обаче с НАТО. Точно в този период, като че ли НАТО няма много добра репутация в тази държава и по принцип на Балканите репутацията на НАТО не е много положителна. Е, след това, економическите проблеми. Трябва да дадем възможност за по-големи инвестиции в е, страната. Е, те ще засегнат интересите на Черна гора което ще дестабилизира страната. Ето това са двата елемента, по които не сме съгласни и искаме отново да бъдат преразгледни вашия доклад. И сега следващия оратор е госпожа Маковей. Thank you. Over the past year, Montenegro has благодаря. В миналите години Черна гора постигна напредък в реформата на съдебната система, подсилена е независимостта и отговорността и ефективността на съдиите също се подобрява. Но най-важно е да има прилагане на съществуващото законодателство, което е най-трудно за постигане. През последните 20 години в е, строи... бившите социалистически страни най-голяма трудност бе реформата на съдебната система и борбата с корупция. Е, има елементи на засилване на законодателството, има закон за обществени поръчки, за конфликта на интереси и така нататък. Но отново въпросът е как се прилагат тези приети вече законодателни текстове. Необходимо е да се полагат допълнителни усилия, усилия за възстановяване на доверието на обществеността в е, независимостта на съдебната система. Трябва да има ясен процес за разпределение на делата и да има достатъчно прозрачност. В борбата с корупцията трябва да се съсредоточи вниманието върху корупцията в най-високите етажи. Трябва да има воля сред политическата класа. Трябва да има и ясни примери за постигнати резултати и осъдени лица от най-висшето ръководство. Сега стигаме до процедурата за, про... за спонтанни изказвания. Госпожа Базеско. Благодаря, господин председател. Монтен... Черна гора постигна конкретен напредък по седемте приоритетни области, очертани от Европейската комисия преди година. Във връзка с това приветствам решението на Европейския съвет за започване на преговори с страната през 2012 година. Мисля, че започването на преговори ще насърчи реформи във всички области. Постигането на напредък на национално ниво е от особено голямо значение за процеса на интегриране на страната в Европейския съюз. Призовавам Властите в Черна гора да активизират усилията си в борбата с корупцията и организираната престъпност и усилията си за реформиране на съдебната система. Мисля, че отварянето на глава 23 и 24 е доста своевременно. Подчертавам необходимостта от допълнителни мерки за подобряване на положението на ромската общност, в това число и чрез национална стратегия за ромите. Благодаря, господин Кукан. Благодаря, господин председател. Комплимент Чарлз Теноко. Благодаря. Комплименти за господин Танък за това, че поведе всички ни в изготвянето на този доклад, както и постоянната му подкрепа за Черна гора в процеса и на присъединяване. Трябва да благодаря на докладчиците в Сянка. Черна гора наистина постигна значителен напредък, що се отнася до процеса на присъединяване Отлични резултати постига страната, що се отнася до трансформацията на страната и реформите. Е, споменаха за седемте приоритета на Европейската комисия от докладчика. Тези процеси трябва да бъдат подсилени от тук седне. Има доста въпроси все още, които не са а, разрешени, що се отнася до върховенството на закона, борбата с организираната престъпност, корупцията сътрудничеството на държавата с медиите, медийната свобода, но има резултати. Това са дългосрочни процеси. И Европейския съюз разполага с инструменти по време на преговорите да доведе до тяхното решаване. Те наистина са отличници по пътя си към Европейския съюз и те са фактор за стабилност в региона, затова трябва да ги подкрепим в техните усилия за присъединяване. Благодаря, господин Посълт. Благодаря, господин председател. Черна гора категорично е европейска страна. Това е най-старата съвременна държава на Балканския полуостров, съчетание от балканска и славянска култура, държава, в която живеят различни етнически общности. Като се има предвид това, мисля, че въпреки все още съществуващите проблеми, Черна гора е постигнала добър напредък. Трябва да я подкрепим Приветствам доклада на господин Танък. Мисля, че е комисар от Черна гора, както и членове на Европейския парламент от Черна гора, ще обогатят Европейския съюз. Възможно е страната дори да се превърне в нещо като Люксембург на Балканите. Благодаря на господин Поселт. Right. Mr. Fule. Господин Фюле. Uh, uh, господин председател, уважаеми депутати, нека да приключа моите бележки, като повторя отново поздравленията си за докладчикът господин Танък. Много информиран принос за нашия дебат и се надявам, че ние изпращаме и правилното послание към Черна гора, като признаваме усилената и работа и отправяме насърчание да продължава с същата упоритост. Аз съм убеден, че с силният ангажимент на нейния народ и с нашата подкрепа Черна гора ще дава положителен пример в региона в пътя си към интегриране в Европа. Според заключенията на Европейският съвет, комисията ще представи междинен доклад за напредъка на Черна гора и за изпълнението на реформите, особено по отношение на правовата държава и основните права. Ще е, докладваме за изпълнението на седемте приоритета след приемането на доклада за напредъка и ако се установи, че има отново напредък, ще започнат разговорите за присъединяване, което ще допринесе и за репутацията на процеса за разширяване. E Благодаря, господин председателю. Дадахме на гражданите на Черна гора надеждата, надеждата за едно бъдеще в Европейския съюз. Това е една стъпка, която е изключително важна за тази държава, защото те всички са за присъединяване към страната. Наистина е впечатляващо колко успяха да постигнат за тези кратки срокове, за да се присъединят към съюза, да бъдат по-близо до нашите ценности. В февруари тази година в контекста на датското председателство бях в Черна гора и там можах лично да видя огромната решимост на тази страна, която в такива кратки срокове наистина е реализирала много важна реформа, най-вече за да може да гарантира по-добрата работа на държавния апарат и защита на гражданските права. Това са реформи, които са в интерес и на Европейския съюз и разбира се в интерес на самата Черна гора. Всичко това е положително положително. Необходимо е обаче е да се продължи в е, борбата с корупцията и организираната престъпност. Така че много ми се иска да видя как ще изгледа следващия доклад на Европейската комисия за напредъка на Черна гора по пътя към присъединяване. Днес в дискусията посочихме къде е необходимо да продължат реформите, кои са сферите, в които е изключително важно да има напредък от тук насетне. Бъдещите реформи в Черна гора трябва да се съсредоточат върху реформата на Конституцията, да се борбата с корупцията, организираната престъпност, както и правоприлагането и законите за финансирането на политическите партии и антидискриминационните мерки, които се предприемат. Конституционната реформа ще даде по-голяма автономност на Върховния съд на страната. Това са изключително важни задачи, за това е фундаментално административния капацитет на страната да бъде подсилен. Всичко това може да стане с предприсъединителните инструменти на Европейския съюз, които до момента са били изключително полезни на Черна гора. Това е една малка економика, която бе засегната от световната финансова криза, подобно на други държави в Европейския съюз, няма голям растеж. Има рискове, що се отнася до нарастване на безработицата. Черна гора постигна напредък за една пазарна економика. Надяваме се тя да бъде подсилена с допълнителни реформи. Обеден съм, че Черна гора ще направи всичко възможно, за да продължи по пътя на реформите и след подписването на споразумението за асоцииране. Страната изпълнява критериите за присъединяване. Присъединяването ще стане само ако Европейския съюз, разбира се, е убеден, че критериите са изпълнени. По датското председателство много ми се иска да започнем преговорите, официалните преговори с Черна гора. Присъединяването към Европейския съюз ще бъде много полезно и за Черна гора, но аз мятам, че може да даде и тласък на други държави в Западните Балкани, които могат да тръгнат по нейния път. Много е важно за Черна гора, за Балканите и за Европа това присъединяване. Това е една тема, по която датското председателство възнамерява да работи ръка в ръка, за ръка с комисията, с парламента, за да се постигне този напредък, който би бил полезен за страната и за Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, казва председател. Има едно предложение за резолюция. Приключваме дебата. Гласуването е 11.30 утре. Закривам дебата. Благодаря. The... Преминаваме